Hi, colleagues. Good morning, everybody. Uh, we are now... Уважаеми колеги, добро утро. Сега ще обсъждаме становище по проекто директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Нашия докладчик е госпожа Кристо Шалдемо, заводеща водеща комисия, комисия по запуста. Са докладчици са Елизабет Морен Шартия и Агнес Йонгелюс. Нашето становище е по точка от правилника 53. Кристал, имате думата. Благодаря. Ще говоря на датски. Благодаря за думата. Надявам се, че ще дойдат още някои колеги. В началото нека да благодаря за предложенията за изменения. Те са много. Не знам дали трябва да благодаря чисто сърдечно, но все пак ще ги обсъдим. Това е предизвикателство. Много са измененията и те дърпат в различни посоки. Притеснявам се дали можем да стигнем до единство в нашата комисия. И не знам дали водещата комисия ще чуе нашите препоръки. Като цяло, искам да кажа, че този въпрос за командироването на работниците е изключително важен и трябва да действаме предпазливо. За мен е съществено за моята политическа група на социал-демократите много важно да не разглеждаме този въпрос като битка между източна и западна Европа, а би следвало да осъзнаем, че е в интерес на всички да избегнем дискриминацията, между тези, които са командировани и местните работници и местните фирми. Така че ние, социал-демократите, сме против дискриминацията. Много е важно, съответно, да се гарантира, че ще има рамка, за да може пък да има лоялна конкуренция и да има равнопоставеност за всички работодатели, фирми и така нататък. Това пояснява и част от моите изменения. Вече казах, че има много внесени изменения. Има четири области, в които е възможно, или поне четири възможности, да се опитаме да а, изковем компромис. Мисля, че е възможно да се договорим с голямо мнозинство по въпроса да се гарантират ексклюзивните национални компетенции и по отношение на определението за възнаграждение. Знам какво е положението. Ние ще поддържаме своите позиции. Ще се опитам да намеря формулировки, зад които да застанат много колеги. Една друга област, в която възоснова на измененията мисля, че може да се стигне до компромис, е въпроса за определението, описанието на възнаграждение. По-настоящем правилата постановяват, че трябва да има минимално възнаграждение или минимална заплата. Комисията предлага да се промени понятието минимална заплата, да се говори за минимално възнаграждение. Това е нещо изключително важно, и мисля, че трябва да се опитаме да постигнем компромис, т.е. да не говорим само за заплата, а да говорим за възнаграждение. Всичко, което се е, включва, например, като възнаграждение за допълнителен труд, пари за отпуски, много е важно да има лоялна конкуренция. И за да има лоялна конкуренция, трябва да има естествено минимална заплата като обект на конкуренцията, но и, и трябва да се учат и другите аспекти на възнаграждението. Третата област, в която се надявам, че можем да стигнем до компромис, е въпроса за срока на командироването. В своето предложение за директива комисията говори за 24 месеца като максимален срок на командировката. В моят текст аз предлагам 6 месеца. Има предложение за 2 месеца, има предложение въобще да няма ограничения на срока – Виждате колко са различни позициите. Надявам се, че можем да намерим пресечни точки между двата месеца и липсата на ограничения. Аз мисля, че е важно да се определи максимален срок за командировката. Това е важно за конкуренцията, за предприятията, важно и от гледна точка на условията на заетите, на трудещите си. Искам да кажа, че в дух на компромис мога да отстъпя. Предложих 6 месеца, но а, мога да отстъпя отново, казвам. Можем да отидем на малко по-дълъг срок. По-настоящем средното командироване продължава 3-4 месеца. Това не трябва да се забравя, когато говорим по този въпрос. Не трябва да забравяме действителността и съществуващата рамка когато определяме срокове. В измененията се говори много за правните основания за тази директива. Има хора, които смятат, че трябва да се стесни правното основание, за да се обхване само вътрешния пазар, други пък искат да има разширяване, да се обхванат други аспекти на Лисабонския договор. Трудно е да се стигне до компромис по тези въпроси, правното основание, кое точно да въжи в рамките на тази директива. И ето защо аз мисля, че днес трябва да дебатираме по този въпрос Вместо да се караме твърде много по този въпрос в нашата комисия, е, защо, например, да не помислим дали да не оставим този дебат е, на водещата комисия е, или пък на комисията по правни въпроси. Комисията по правни въпроси по принцип се занимава с изчистването на всички проблеми, свързани с правните основания. Може и да стигнем до компромис тук, но аз предлагам да оставим това решение на съответната комисия. можем и да стигнем даже до гласуване тук и да бъдем напълно разделени. По въпроса кои параграфи от договора трябва да послужат за основание на тази директива. Отворена съм за предложение. Вие ще кажете как да процедираме. Ще имаме среща на, на докладчиците в Сянка. Имаше и среща преди Великден. Беше трудно да се съберем точно през този период. На 2 или на 3 май ще има нова среща, както вече казах. Надявам се, че ще можем да проведем тази среща, за да спазим и срока за гласуването в нашата комисия на 11 май. Е, мисля, че е много важно да дадем своя принос за тази директива за командироването. Като цяло, отново казвам, мисля, че има 4 области, в които можем да имаме единство. Темата е деликатна. Никой не е за дискриминацията на, работ... на работещите, на заетите и аз мисля, че е много важно да можем да се конкурираме не възоснова на лоши условия на труд и лошо заплащане, а по други въпроси. Това е което исках да кажа. Надявам се, че ще можем да стигнем до един задоволителен, недискриминиращ доклад, недискриминиращо становище и да дадем своя принос към водещата комисия. Благодаря. Much, Много ви благодаря, Кристо. И сега, докато изчакваме докладчиците в сянка, давам думата на колегите. Люси Андерсън, заповядайте. Благодаря ви. Това е изключително важно досие. Искам да благодаря на Кристал за прекрасната й работа, но искам също да кажа колко е важно това в контекста на Европейския съюз. Знам, че ИМКО като цяло не се разглежда като форум за обсъждане на правата на работниците. Трябва да зачитаме принципа на субсидиарност но има много сериозни изкривявания на конкуренцията поради злоупотреби, проистичащи от сегашната директива за командироване на работниците. И тази директива не се прилага надлежно в много държави членки, особено в автомобилния транспорт, но също така и в строителството. Знаем, че има определени примери от практиката, които са добри, но много често има изкривяване на конкуренцията на нивото на държавите членки. Затова е много правилно Европейския съюз да действа и то твърдо в тази насока. Внесоха редица изменения, за да се засили предложението и за да се гарантира това, че когато командироването е фиктивно, трябва този проблем да се разглежда по надлежен начин. Става дума също така за надлежното изпълнение. Затова приветствам този дебат. Имаме тук една такава ситуация, която трябва да гарантира това, че гражданите да знаят, че недобросъвестните работодатели няма да се възползват от ситуацията. единният пазар изисква въпросът е да се разглежда не само от комисията по заедостта, но и от нашата парламентарна комисия. Благодаря ви, Люси. Сега от Маркарас, който е докладчик Сенка за НП. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика най-сърдечно. Имаме 233 изменения, които са взети предвид при преработката на доклада и е ясно, че разделителните линии минават е, и през самите политически групи, а не само между тях. Аз мисля, че това още веднъж подчертава необходимостта да намерим най-малкия общ знаменател защото в противен случай няма да можем да внесем повече яснота, а точно обратното повече несигурност. С директивата за командироване на работници всъщност се започва един дебат между източна и западна Европа. Става дума за различни стандарти, така че тук е, трябва да положим всички усилия за укрепване на вътрешния пазар. А това означава, естествено, да се гарантира лоялност между различните системи и също така по отношение на работниците. За мен е, това е въпрос на време. Е, смятам, че е, за времето за командироване трябва да се вземат предвид съответните правни разпоредби на базата на първоначалното предложение на комисията – в моята политическа група има много голямо съгласие и изобщо да не се е, увеличава периода от време. Тези 6 месеца обаче са твърде кратък срок, така че е, ще трябва да се постигне компромис с предложението на комисията. Сега минимално заплащане, тук е, трябва да вземем предвид 5 е, неща. Различното възнаграждение на командированите работници, които не получават дневни или някакви надбавки, е, всъщност е, изкривяват конкуренцията на вътрешния пазар. Е, режийните разходи са е, неотменна част при оценката на способността, така че този подход на минимално заплащане не трябва да води до протекционизъм. Необходима е прозрачност на разходите и всъщност поемането на заплащането за е, живот там не трябва да става част от е, заплащането. В Австрия ние не познаваме колективните договори. Смятам, че е, ще трябва да обърнем повече внимание на е, тази ставка на минимално заплащане като е, дефинираме едно смесено понятие. В транспортния сектор аз не мисля, че е, има смисъл той да се включва при преработката. Става дума не за командироване, както в други сфери на економиката, Радвам се предварително на плодотворните разговори с докладчиците, защото наистина трябва да се опитаме да постигнем компромис не само на базата на най-малък общ знаменател при гласуването. Трябва да вземем предвид е, факта, че не бива да се допуска противоречиво гласуване, е, това не трябва да се допуска, както казах, е, необходима ни е яснота. Благодаря. Сега следващия оратор. Много благодаря. Ще говоря от името на Вики Форд, която за съжаление не може да присъства поради предстоящите избори в Обединеното кралство. От името на Вики Форд. Тя иска да каже, че това предложение е свързано с, с свободата за предоставяне услуги, както се посочва и от правното основание, което се използва от Европейската комисия. Но не трябва да се използва това предложение да се кара Европейския съюз да действа в сфери, в които няма правомощие. Тя е много загрижена във връзка с дългосрочното командироване и когато говорим за командированите работници, тя смята, че трябва да се говори не само за работниците в строителството, но и за младите специалисти, особено с висше образование, които се местят в друга държава, включително и като работят за една и съща фирма. Това е обикновено нещо, което се извършва за кратко време, но може да се окаже така, че тези млади служители надвишават срока от 24 месеца, предложено от комисия, да не говорим от да не говорим за половин годишния период, предлаган от докладчика. Това ще бъде в нарушение на Рим 1. Това означава, че това предложение при вътрешно фирмените командировки ще означава много осложнения, ако се спазва срока от 6 месеца, предложен от е, докладчика. Това ще им въздействие върху социално-осигурителните права, натрупани от един служител или работник в една фирма, който потенциално ще работи в 5 или 6 държави членки. Това е въпросът, който тя задава. Няма да бъде възможно това да се реализира на практика и да се гарантира изпълнението тя внася изменения, които предвиждат изключения, свързани с проблема за максималната продължителност и предлага това да се обсъди на заседание на докладчиците в Сянка. И накрая тя казва, че трябва да разглеждаме практическото въздействие на това предложение върху работниците и дружествата и трябва да внесем добро предложение, което да позволява и на двете страни да могат надлежно да командироват работници и съответно да се ползват от правата си на командировани работници българските работници от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за нейното уводно изложение. Мисля си, че имаме дълъг път да извършим. Вече се внасят изменения и те показват колко разногласия имаме по този въпрос. Трите основни проблема бяха вече споменати. Прозрачност, възнаграждение и продължителност. Искам да говоря по тези три въпроса. По възнаграждение това, към което ние се стремим тук, минимално възнаграждение ли е? Възнаграждението се определя по различен начин в различните държави членки. В някои това е минималната работна заплата, но в други се разглежда като източник на доход, включително и в натура. Това включва и жилището, и е, чекове за храна и т.н. Надявам се, че не смятаме да регулираме това дали командировният работник има право да ползва специални вълчери, за да купи по-енергийно спестяващ хладилник. Сега по продължителността. Ние не предлагаме това, което се казва в предложението. И още по-малко поддържаме това да се пренася върху всички работници. Вътрешно фирмените командировки не трябва да се включват тук, защото това ще наложи допълнителна тежест върху дружествата и работниците, без да предотвратява измами и да гарантира прозрачност. Точно за това имаме директивата за изпълнение. Трябва да изчакаме резултатът от изпълнението вместо да мислим за дейности, които не са свързани с дейността на приемащото дружество. Трето, по прозрачността трябва да бъде ясно и на дружествата, и на работниците, че работните условия са свързани с всяко едно командироване във всяка една държава членка. Ако дадена държава членка иска да спазва правилата, тя трябва да оповести тези правила и да бъдат ясни. И там да се посочва включително и това каква е изискваната минимална заплата. Дружествата не трябва да имат нужда от адвокат, от юрисконсулта. Те могат да отидат на съответния сайт и да разберат какви са правилата. Вече имаме много добре известното дело Лавал в Швеция, когато синдикатите карат дружествата да плащат повече, отколкото е минималната заплата. И това дружество не може да спечели много търгове за обществени поръчки поради по-високите си разходи. Това може да бъде сериозна пречка пред свободното движение на услуги. Ключовото понятие тук е прозрачността. В нашите ръце е функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз, но също така и бъдещето на Европа. И не можем да жертваме тези ценности в името на някакви краткотрайни емоции трябва да се опираме върху фактите, съществуващата съдебна практика и трябва да гарантираме това, че нашите аргументи са реалистични за тези, които командироват работници. Правилата трябва да бъдат ясни за дружествата. Не можем да ги товарим, особено малките и средни предприятия, с ненужна бюрокрация и неуправляни финансови изисквания. Всички печелим от командироването на работниците – нашите дружества, нашата економика може да расте благодарение на това явление. Мобилността на услугите трябва да се гарантира и за бъдещите поколения, така че уменията да могат да се пренасят през границите. С нетърпение очаквам сътрудничеството с вас по това досие. Благодаря, Дита. Сега Анета Гуга. Антанас Голова, благодаря много, много благодаря на докладчика за извършената работа. В проекта директивата комисията се стреми да улесни командироването на работниците, включително и като се запазват правата на работниците. Нещо, което приветствам. Но необходимо да се извърши много работа по предложението, за да може да се прилага по един начин тази директива в цели Европейски съюз, без да създава противопоставяне между изтока и запада, за което говориха и други колеги. Моите колеги, самият аз, са внесли много изменения. Те отчитат и практиката в много държави, включително и Литва. Е, смятаме, че се подкопава принципа на субсидиарност, а това искам да се спрем на три основни за мен въпроса по определението за възнаграждението. Подкрепям докладчика и внасям изменения, за да се насочим по-скоро към минималната работна заплата, защото понятието възнаграждение ще, гаран... ще осигури или по-скоро ще доведе до правна несигурност и за дружествата и за работниците. Освен това, прилагането на този принцип ще позволи да се избегне социалния дъмпинг. Изцяло подкрепям идеята да се изключи сектора на транспорта. Комисията трябва да внесе необходимото законодателно предложение, за да се защитят работниците от сектора. Иначе транспортният сектор ще пострада много, включително и от необоснована административна тежест и повишаване на нивото на конкуренцията. Съгласен съм с предлагания период от 24 месеца. Съгласен съм и с предложението на докладчика за период от 6 месеца. Ограничаването на свободата за предоставяне услуги трябва да се забрани. Също така има съдебна практика по директивата за изпълнението и там ясно проличава как трябва да се оценява и да се гарантира продължителността на командироването. Необходимо да се отчита спецификата на различните сектори. Не трябва да се поставят непропорционални бариери пред вътрешния пазар. Например, ако е твърде кратък срока, ще бъде много сложно за дружествата да подават заявки за участие в дългосрочни проекти на 24 месеца. Смятам, че трябва да имаме балансиран подход. В измененията виждам, че колегите от АЛДА и от европейските консерватори са на сходно мнение с моето. Пожелавам успех на докладчика и разбира се, с нетърпение очаквам да бъдат формулирани и предложени компромисните изменения. Благодаря. Сега Евелин Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. Искам също да благодаря за добре извършената работа от страна на докладчика и може би искам да се спра сега на две-три точки, които бяха засегнати вече тук. От една страна този въпрос, който зададе госпожа Шалдемозе, дали правното основание трябва да бъде оставено за обсъждане на правната комисия. Смятам, че това е добро предложение. Ние трябва да е, имаме предвид, че следва да се концентрираме върху съдържанието, свързано с е, вътрешния пазар и е, работниците, така че предложението е добро. Второто, което искам да кажа е до някъде отговор на една забележка на господин Карас, който каза, че има разделение между източна и западна Европа по този въпрос. И е, наистина е, в този дух се води и дискусията. Аз смятам обаче, че това твърдение е погрешно. Погрешно, защото от една страна тук става дума за вътрешния пазар, от друга страна става дума за защита на правата на работниците. И също така за проявяване на респект към работниците, които идват от е, държави, където възнаграждението е по-низко или където има друга правна система. Смятам, че е дискриминиращо командировани работници в е, държава, където се заплаща по-високо възнаграждение, за същия труд да получават по-низко възнаграждение. Според мен това е проблематично и не трябва да се допуска. Според мен е, това нарушава и принципите на Европейския Европейския съюз, по-специално принципа на недискриминация. Второто, което искам да посоча е, че ако командировани работници са в държави, където се заплаща по-високо възнаграждение – тяхната покупателна способност се увеличава, те могат да упражняват в собствените си страни и по този начин да подкрепят своите економики, за разлика от случаите, в които биха получавали по-низко възнаграждение. Става дума и за държавите, където данъците са по-високи всичко трябва да се разглежда в обща концепция и не трябва да се е, говори за протекционизъм. Такова нещо чух от някои представители на западни европейски държави. Е, не, е, тук става дума за това е, работници, които идват от държави с по-низко възнаграждение, да не се дискриминират и да ползват изцяло правата в държавите, където им се предлага работа. И е, това според мен е изключително важно. Е, не по-малко или не повече. Точно за това става дума. Благодаря, Евелин. Иван Стефанек. Благодаря, госпожо председател. мисли си, че това предложение е пример за това, какво не трябва да прави Европейската комисия, тъй като то подкопава принципа за субсидиарност и не трябва да си затваряме очите на реалността. 14 национални парламент от 11 държави членки внесоха своите обосновани становища, което също е сигнал, че нещо върви не както трябва. Освен това, съвсем е ясно, че това предложение се стреми да създаде повече бюрокрация, а точно това не искаме. Трето, това предложение ясно противоречи на свободата на движението, свободата на избора и свободата за извършване на економическа дейност в Съюза. За това, за съжаление, това предложение – пречи на конкурентоспособността на Европа. Затова смятам, че това предложение създава много проблеми и не смятам, че ние ще го подкрепим, поне не в този му вариант. Виждам също така, че докладчик на Зелените вече тук заповядайте. Благодаря за думата. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Това досие е изключително сложно и много деликатно. От внесените изменения а, става ясно, че позициите на групите са много различни. Имаше и технически срещи, на които това стана ясно. Няколко пъти вече се споменаха срещите по темата, които бяха проведени. Групата на зелените смята, че директивата трябва да се промени. По отношение на срока за командироване, нашата позиция не се променя. Предложението на комисията за 24 месеца е твърде дълго. По този начин не можем да се справим с злоупотребите. Ние искаме този период да се съкрати на 12 месеца и даже 6, както предлага докладчика. Внесените изменения показват, че има различни позиции на групите, но се надявам, че можем да стигнем до компромис, особено що се отнася до срока на командироването. За нашата група един от най-важните въпроси е в директивата е възнаграждението. Ние смятаме, че свободното придвижване на работници трябва да се гарантира в ЕС и би следвало да се премахне каквато и да било дискриминация по признак националност, що се отнася до възнаграждението и що се отнася до другите условия на заплащане и труд. Накратко, Групата на зелените смята, че принципа за едно и също заплащане за един и същи положен труд на едно и също място трябва да се прилага. За нас отново казвам, възнаграждението е изключително важно. В него се включват и други елементи, не само минималното заплащане. Много е важно да има ясно определение на възнаграждението, но то трябва да се създава на национално ниво, тъй като в Европа има много различни практики в това отношение. В заключение, очаквам бъдещото ни сътрудничество. Надявам се, че то ще е ползотворно и се надявам, освен това, че ще успеем да стигнем доколкото се може повече компромисни изменения. Благодаря, Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател. Нашия докладчик Сянка от Маркарас вече заяви, че темата е изключително сложна. Разбирам позицията на тези, които са за предложението. Те смятат, че след изтичането на определен срок, хората в една и съща компания трябва да получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Аз подкрепям този принцип. 24 месеца не трябва да бъде намаляван като срок. Това предложение на комисията можем да го приемем. Когато се говори за дискриминация обаче, не мисля, че едва ли ще постигнем целта да се справим с дискриминацията чрез това предложение. В моя избирателен район и госпожа Гепхард го знае, в Штутгарт се получават три пъти по-високо възнаграждение за една и съща работа в сравнение с други селски райони на Германия. И даже между провинциите разликите са много големи за един и същи положен труд. Това предложение съответно не е осъществимо на практика и то трябва да бъде отхвърлено. На второ място, ако погледнем конкретно какво прави директивата за изпълнението на границите, ще видите, че и даже между старите държави членки се наблюдава следното. Спира се трансграничната дейност. Не става дума правилата да не се зачитат, аз съм съгласен, правилата трябва да се спазват, но действителността показва, че правилата са толкова сложни и толкова откъснати от действителността, че се пречи на трансграничното предоставяне на услуги. Ето защо ние трябва да се справим с този проблем. НП иска правилата да се спазват, но трансграничната дейност трябва да продължи, не трябва да спира. И точно в този смисъл позицията на Отмар се е добра, тя трябва да бъде отправната ни точка и да се надяваме, че ще стигнем до компромис. Ружа. Ружа. Е, е, Ружа. Госпожа Тун фон Хонштайн. Искам да се съглася с колегите. Много е важен този документ. Той обаче трябва да допринесе за справедливостта на континента. Не трябва да се внася разнобой между Запада и Изтока. Когато се поставя на карта свободното предвижване на стоки и услуги, ние просто нанасяме вреда на единния пазар, а ние се борим за осъществяването на този единен пазар тук. Затова нека да разгледаме този въпрос от гледна точка на единния пазар. И нека да разгледаме въпроса и от гледна точка на конкуренцията. Евелин отново бях разбрана погрешно и то съвсем съзнателно не мога да приема казаното от господин Шнап, просто това не е добър метод. Става дума равно заплащане за равен труд на същото място. Това е което искаме социал-демократите. Никога не сме искали в целия Европейски съюз възнагражденията да са еднакви. Това първо. Второ, не мога да приема, че на един строителен обект в Германия, да речем в Штутгарт, вие посочихте този град, германския работник да е по-добре заплатен от е, полския или румънския работник. Просто аз не разбирам това и мисля, че трябва да се погрижим да не се допуска дискриминация на работниците в Штутгарт. Например, за това става дума и този въпрос трябва да се реши. Благодаря. Давам си думата сега Кристел, много се радвам, че се бориш за консенсус. Разбираш, че имаме различни позиции. Темата е свързана с много емоции. Важна е. Аз съм от тези, които все още се чудят защо комисията прави предложение, когато има 11 жълти картона. Аз не съм от източна Европа, но много се съмнявам по отношение на това предложение. Е НП е против дискриминацията, е НП е против дъмпинга, против а, а, незачитането на правата на работниците. Тук не става дума за някакво идеологическо разделение между нас като партии. Не е това идеята, само че ние се борим за правата по различен начин. Ние не искаме да унищожаваме свободата на предвижване, работните места, стълбовете на единния пазар. Не искаме предложението да насъсква гражданите срещу Европейския съюз, защото постоянно внасяме нови бюрократични пречки, правим живота на компаниите труден, трудно те наемат кадри, пречим на свободната търговия в Европа. Вирджиния, ако искаш да кажеш нещо, поиска и думата, но аз имам право да заявя своята позиция. Конкретно сега, какви са проблемите тук? Минималната хармонизация ще доведе до още по-голяма раздробеност. Под изпълнението много е опасна тази територия. Внася се още по-голяма неяснота. Една и съща компания трябва да дава едно и също възнаграждение, зависимост от това кой е основният възложител. Това като принцип ще доведе до загуба на работни места, защото не винаги може да се спазват изискванията, които въжат за основния възложител или основния работодател. Ще убиете така наречените вътрешно-корпоративни трансфери. Нека да гледаме реалистично, те не могат да са само за 6 месеца. Това е ограничение, което по никакъв начин не помага. Не, то пречи на командироването на работници. Между другото, вече беше казано, че тук има стълкновение с принципите на регламента Рим 1. Никой до сега не каза как ще обвържем нещата. На следващо място. Как се заместват командированите работници? Имам предвид след като по закон изтече времето на командироването. Темата за възнаграждението се повдигна. Заплатите се определят в национален план. Заплатите, казвам. Възнаграждението обаче не е ясно какво точно е. И това ще доведе до огромна неяснота. Какво се случва, какво се включва по-скоро, когато говорим за, за възнаграждение. Ние имаме минимални заплати или минимални надници и това трябва да продължи да се използва като принцип. Много е важно да изпълним онова, което вече съществува като законодателство. Луси ти каза, че има проблем с изпълнението на законодателството. Когато има злоупотреба, обаче нямаме основания да създаваме ново законодателство. Просто трябва да приложим съществуващото законодателство както трябва. Това трябва да се прави на вътрешния пазар. Благодаря. Ако никой друг не иска думата, ще дам думата на докладчика Кристел Шалдемозе. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Чух всички вас. Ясно е за всички, че ще е много трудно да намерим пресечни точки тук в нашата комисия по тази толкова деликатна тема. Мисля си обаче, че трябва да се опитаме да направим нещо, да положим всички усилия. Както казах в самото начало, мисля, че е възможно да изковем компромиси, Например, по отношение на компетенциите на държавите членки, що се отнася до възнаграждението, що се отнася до срока на командироването, и да се надяваме, че ще се съгласим да дадем право на комисията Юри да определи кое е правното основание. След като ви чух, обаче, аз имам също сериозни опасения. Председателката приканва към тишина. Продължава госпожа Шалдемозе. Господин Карас напусна залата, чух го с интерес. Онова, което той каза, ме и Мисля, че можем да намерим все пак някакви пресечни точки. Ще имаме среща на докладчиците всяка председателката. Кристел, моля, моля всички да уважават докладчика. Докладчика сумаризира това, което беше казано в дебата сега. Госпожа Шалден Мозе, съвсем накратко. Е, ще положа всички усилия, за да видим дали можем да стигнем до общи позиции. След днешния дебат обаче се съмнявам, че ще успеем. Надявам се, че ще се присъедините към мен и към другите докладчици в сянка с цел да създадем компромиси. Нека да не се придържаме сляпо към своите принципи, защото ако винаги правим така, няма да постигнем нищо. Всеки трябва да отстъпи, за да стигнем до някакво решение. Аз мисля, че трябва да намерим решение, защото то ще е от полза и за Европейския съюз, и за вътрешния пазар, и за работниците. Ще продължим да разговаряме Надявам се, че следващия път, когато се върна в тази зала, ще мога да ви представя няколко компромиса, зад които застава нашата комисия. Председателката, благодаря. Кристел, желая ти много успехи. Гласуването в нашата комисия ще е на 11 май, а гласуването в водещата комисия, комисията МПЛ, ще бъде на 12 юли, ако правилно разбираме. Така приключваме дебата по тази директива за командироването на работници. Прикамвам всички към тишина. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпореди на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Докладчик е Мортен Льокегор. Имаме над 500 изменения. Who is replacing uh, the rapporteur? Кой ще замести докладчика? He's coming. Okay. На път е, ми казват. Ще почакаме секунда-две. Okay, Martin, you have the floor. Мортен, имаш думата. Welcome. You have the floor. Добре дошъл, имаш думата. Благодаря. Yes, thank you very much, Chair. And, uh... I don't know what's happening this... Не знам какво става днес сутринта. Дебатираме. Моля да чуете докладчика. Смятам, че всичко това показва, че има голям интерес към нашето досие. Отдавна чакам гласуването по моя доклад. Искам в началото да благодаря на всички докладчици в Сянка. Мисля, че много постигнахме. Преговорите протекоха добре. Самия факт, че имаме толкова много солидни компромиси в текста, ясно демонстрира, че всички отговорни групи подкрепят този текст. Имайки предвид сложността на досието и неговата важност, мисля, че постигнахме много. Затова сърдечни благодарности на всички докладчици в Сянка, на моя екип, на секретарията, на Ам Отлична работа. Мисля, че сега ще изпратим ясен сигнал и ще кажем, че парламента гледа сериозно на проблема. Ще покажем, че искаме да подобрим условията за хората с увреждания и техните организации в цяла Европа. Това е ясна позиция, която изразяваме в момента. Знаем за преговорите в съвета. Постигнатите компромиси показват, че ние сме отговорни че можем да демонстрираме и амбициозен, и реалистичен подход към проблема. Благодаря на всички и се надявам, че мнозинството от колегите ще подкрепят доклада. Благодаря, колеги. Всеки ли разполага с списъка за гласуване и с картата си за гласуване? Аз май не съм си я взела. I don't. One second. Okay, doesn't matter. Okay, we start with a vote. И така започваме с гласуването. Компромис, едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 21. За. против, въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласовите. по това изменение 21. Uh, we open the vote. It doesn't work. Okay. Вашия пулт не работи, така ли? Опитайте с другия. Okay, so I re... Shall I reopen? No. No, it's fine. It's rejected. Отхвърля се. Сега изменение 24. Това е на седма страница. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 32, не 33, което е на страница 10 страница списка на НП. Моля, колеги, кой е за? 33. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега изменение 37, страница 11. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 319. In favor? Кой е за? Против? въздържали се. Електронно гласуване по 319. Моля гласувайте. Okay. Rejected. Отхвърля се. 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 323 за против, въздържали се. Електронно гласуване, моля гласувайте. 23. Okay. Everybody's voted? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 38 отпада. А не, гласуваме по 38, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се. Електронно гласуване, моля гласувайте по компромис 2. Всички ли са гласували? Адопцият. Приема се. Сега изменение 325 за против въздържали се отхвърля се компромис 3 за против въздържали се приема се Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се изменение 26 на страница. No, 327. Не 327. Не. Колеги, гласуваме по изменение 26. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 46. Изменение 28. Страница 15 в мой списък за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 51. То отпада. compromise four before, sorry. Okay, uh, colleagues, compromise four. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. We move to amendment 37. Изменение 37. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19, ce Ok. Uh, amendment 39. Изменение 39. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 42. Намерихте ли го? Направо сте фантастични тази сутрин. Кой е за 42? Против? въздържали се, отхвърля се. 44. Изменение 44. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре. 5Б. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 5Б се отхвърля. Компромис 5А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 55. Кой е за? Compromise 393. It's identical. Uh, we vote on amendment 393. Гласуваме по изменение 393, 56 идентично. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сета. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Компромис 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване, добре. Моля, гласувайте по електронен път. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Compromise amendments. Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Okay, amendment 53. Изменение 53. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 63. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Okay, amendment 59. Изменение 59. Кой е за? против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Compromise Amendment 14. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега изменение 509 за против въздържали се приема се. Изменение 94 за против въздържали се приема Отхвърля се, извинете. 19 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, електронно гласуване по 19. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 510 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17. А извинете, изменение 55 за, за. Колеги, моля, вдигайте ръка. Yeah, but look, also against. Но вижте, само трима души са против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. That's a really split vote. Наистина имаме по-равно гласове като че ли. За и против. Моля, гласувайте по електронен път. Check is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17. Компромис 17. Нека да продължим. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 534. За? против, въздържали се, приема се. Чеки. Учеки. Електронна проверка. Check лост. Край на гласуването по електронен път. Отхвърля се. Amendment 535 in favor. 535 за, против, въздържали се, отхвърля се. 536, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 537 и 92, те са идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Петстотин тридесет девет. 539. Да, 539. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 540. 541, 61 и трите са идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 71, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Транс 72 uh, in favor. 72, кой е за? Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Uh, Employment 62. Изменение 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте по 62. Край на гласуването. Отхвърля се. No, we move to compromise amendment 20. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21. Приема се. Изменение 66. Кой е, е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 561. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 562 и 77 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 563. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И заменение 101. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 564. Последващи са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 565. Oh oh oh изменение 104. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 565. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Amendment 100. <laughs> Compromise amendment. Compromise amendment 23. Компромис 23. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменения 576, 577 идентични. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 107. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 68. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Много е сложен този списък на загласуване, колеги. Моля, проявете търпение към мен. Преминавам към изменение 94, страница 68 в списъка на НП. Изменение 94 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 101 на страница 70 в моя списък. 101, колеги. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 116. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Трябва да се придвижим напред по списъка. Поздравление за онези, които успяха да стигнат до компромисни изменения. Колеги, Моля за тишина. 165. Страница 78 в моя списък. In favor? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? От... Нека да проверим по електронен път. Това е изменение едно на комисията по заедостта. Край на гласуването. А, не, все още не. Adopted. Приема се. Amendment 1. И заменение едно на Комисията по транспорта. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2 на комисията по петиции, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 на комисията по правата на жените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 167. 167. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Amendment in Изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Всички ли искате да гласуват? Не, не всички. Аз само питам. Добре, Андрес, извинете, не се приема вашето предложение за гласуване на блок. Да, да, да, може.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 Adopted. Приема се. На изменение едно на докладчик отпада. Преминаваме към Сто седемдесет и две, кое за, против, въздържали се, отхвърля се. 176. 172 беше отхвърлено. Искат електронна проверка. Да Добре, електронно гласуване по 172. Check is closed and it's rejected. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 6 на комисията по петиции за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на комисията по заедостта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 Комисията по правата на жените за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 на същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 15 отпада. Изменение 4 на комисията по заедостта за против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на комисията по жените, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 отпадат, последващите отпадат. Изменение 5 на Комисията по транспорта. Кой е за? Amendment 176. Изменение 176. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5 на Комисията по транспорта. Кой е за? Против? Въздържали се? prendiamoli nell'ordine, facciamo 8 e 5. Eh, adesso abbiamo sì. appena fatto... Sì, vabbè, non, è, non hanno finito. Yeah, that's what we're doing. So we open the vote. Okay, we open the vote for amendment... Гласуваме по изменение 8 на комисията по петициите. Моля, гласувайте по електронен път. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 на Комисията по транспорта. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре. Електронна проверка. Изменение 5 на Комисията по транспорта. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Adesso Uh, amendment 18. И изменение 18 на комисията по жените, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 и 19 идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И заменение 7 на комисия по транспорта. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И изменение 20. Комисията по, жените, по правата на жените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И изменение 8 на комисията по транспорта. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 9 на същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по изменение 9 на Комисия по транспорта. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 178. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 178. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 179, изменени 8 и 10 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 180 и 12 идентични. кое е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Amendment 21. Favor. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 11. Кой е за? Против? За против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13. Okay, we check. You want to check? Искате електронна проверка, така ли? Добре. Моля, гласувайте по изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Amendment 13. Изменение 13 на Комисията по транспорта. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 181 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 182 14 отпадат. Трябва да преминем към страница 94 for DPP. Страница 94. 192 и 16. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 193, 17, те са идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 194, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 на комисията по транспорт, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 отпада. Преминаваме към изменение 204 на комисията по жените. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 200. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Приема се. Извинете, приема се. Също изменение 200 беше доста ясно гласуване, но ако искате, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. No, my vote is in... I vote with the EPP. Аз гласувах заедно с НП. Приема се. Изменение 18 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Изменение 8. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 отпад. 201 също. 206. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двеста кой е за? Против, въздържали се, приема се. И сега? И заменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двеста и 213 са идентични. 212, кой е за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 212, моля гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 213 и 13 са идентични. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 214 отпада. Изменение 20 на комисията по петициите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменени 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 15 и 215. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И изменение 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 218 сега кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против. Изчакайте, моля, секунда. We have to vote also 219. Да гласуваме и по 119. Извинете, кой е за, против, въздържали се, прием се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 eh, okay. Now we vote FAM 26. In favor? 26 на Комисията по правата на жените. Кой е за? прескочихме към 26 на комисията по правата на жените. Намерихте ли? Page 97. Страница 97 в моя списък. Изменение 26 на комисията по жените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23. Amendment 23 ah, Petty. In favor? 23 Petty. In favor? Against? И така, кой е против това, кой е, е се въздържал? Приема се. 222, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, приема се. Да бъдат against. Okay. Well, okay, close the vote. Not yet. One missing. Още един не е гласувал, така ли? Да, приема се. 223. Изменение 17. Кой е за? Против? Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка. Така да бъде. Изменение 17. Начало на гласуването. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 226. 226 Андреас. За, против, въздържали се, отхвърля се. 227 и 228 идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 229 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 на 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15, Емпъл, за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 и 26 идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 на 5 за против въздържали се отхвърля се 27 Фан. за против въздържали се отхвърля се 16 Ампл, за против въздържали се приема се 18 за против въздържали се, приема се. Двеста страница за НП за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236, 29, 5 и 29 фам, 21 тран идентични. За, против, въздържали се, приема се. 237 отпада, ФАМ 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245-32 ФАМ, 22 тран идентични за, против, въздържали се, приемат се. Двеста 33 и шест, и три фам, 23. 3 идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Двеста и седем за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 247. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 248 и 35 идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 249, 250, 251 и Тран 24 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 6 отпада 20. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. 21 отпада. 255 Прави сте 22 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 24 е оттеглено. Оттеглено е. 5.37 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 35 за ФАМ 35 за против, въздържали се, отхвърля се. Тран 25 за, против, въздържали се, приема се. Пети 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 539 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме на позоваванията. Колеги, почти приключихме. 164. Култ 1, 5 1, идентични за, против, въздържали се, приемат се. И сега окончателното гласуване по електронен път. За, против, въздържали се. Естествено, че е електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Поздравления за докладчика. 19 гласа за, против няма. Това гласуване беше доста сложно. Преминаваме към гласуването на доклада на Сабине Ферхайен. Той се нарича План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016-2020 година. Ускоряване на цифровата трансформация на правителствата. Докладчик иска ли да каже нещо? Съвсем накратко. Нека да благодаря на всички колеги, на докладчиците всяка, сянка, които работиха по това досие. Демонстрирахме конструктивно сътрудничество. Благодаря на всички. Мисля, че можем да гласуваме сега по доклада. Благодаря. Бързо преминаваме към гласуването и тук имаме доста изменения. Моля да имате търпение. Компромисно изменение 2. За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 въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Сега имаме преамбилните точки. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се окончателното гласуване по електронен път. Тридесет един гласа за, два против, трима въздържали се. Поздравления за докладчика. Поздравления, Сабин. 32. 32 гласа за в крайна сметка. Колеги, бързо преминаваме към следващото гласуване. Доклада на Ружа Тун, посветен на геоблокирането и на другите форми на дискриминация възоснова на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. Колеги, моля ви, гласуваме. Докладчика иска ли да каже нещо? Ружа. Ако ми позволите, моля, не забравяйте, че ние сме комисия за единния пазар и защита на потребителите. Нашите потребители искат да получават повече стоки и услуги от нашия голям богат континент. Компаниите искат да имат много клиенти, така че трябва да отворим пазара. Това е и основната цел на този доклад, посветен на геоблокирането или блокирането на географски принцип. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се на изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 3, страница 6 на НП. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41. Не, заличено е. Кое искате да проверим? Проверка по 283. Край на проверката. Отхвърля се. Изменение 284. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 986 и Култ 27 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 30А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Итре 33 за, против,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 Юри 46. Благодаря ти, Андреас. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувахме Юри 46, отхвърли се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 369. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Край на проверката. Отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 374 искате проверка. Приема се. 22 гласа за, 13 против. Юри 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 61, колеги. Компромисно изменение 34 в крайна сметка за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по компромисно изменение 37. Проверка. Още двама трябва да гласуват край на проверката. Приема се. Седемдесет и първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 414 отпада. Итре 53. Итре 52. В крайна сметка за, против, въздържали се, приема се. Култ 35 отпада. Итре 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 65 на Юри за, против, въздържали се, приема се. 416 отпада. Итре 55 отпада. Гласуваме изменение 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75. За. За. За. Андреас. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверка. Начало на гласуването по изменение 75. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 75 се приема. Всичко малко по-нататък отпада. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 433. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 на ИТРЕ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79, 434 и Юри 68 идентични за, против, въздържали се, приема се. Позоваванията и 3-2 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-3 за, против, въздържали се, отхвърля се съображенията. Компромисно изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. И 3-6 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. Тези компромиси вече са прияти. Амблок отиваме на изменение 125. 6 на култ отпада. 125 Юри 10 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 8 за, против, въздържали се, приема се. Дайте ми една секунда. Компромисно изменение 32. То е прието. Амблок. Отиваме на компромис на изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 13. За. Не. То вече е прието. Амблок. Изменение 154. 154. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. Започваме гласуването отново. Гласуваме изменение 13. За, против, въздържали се. Проверка. Проверка по изменение 13. Край на гласуването. За нещастие на Ружа то се отхвърля. 155 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка по 155. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 156 отпада. Компромисно изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 17. ИТРЕ 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 19 се гласува блок компромисно изменение 20. Естествено не 12 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. И сега отиваме на компромисно изменение 24. То се приема блок, значи отиваме на компромисно изменение 25. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по ИТРЕ 27. Край на проверката отхвърля се. Култ 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващия компромис не се гласува. Отиваме на изменение 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 927 и 29 идентични за против въздържали се отхвърлят се. 30 за, против, въздържали се, приема се. и и 30 идентични, 30 на Юри, за. Гласувате ли? За, против, въздържали се, приема се. Процедурен въпрос. Андреас. Току-що ми казаха, че 227 и 29 на Юри са приети, защото двете големи групи гласуваха за. Аз не следях какво се случва. Може ли да направим проверка? Начало на гласуването по 227 и 29 на Юри. Проверка. Приемат се. Преминаваме нататък. Изменение 33 за Страница 55 от списъка на НП. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отиваме на изменение 35. Колеги, всички те отпадат. Изменение 23 на култ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сигурна бях, че ще поискате проверка. Така да бъде. Колеги, моля да гласуват. Край на проверката. Един глас липсва, отхвърля се. Юли 33 се отхвърля и сега компромис 7 се прие блок. Виржене. J'ai l'impression qu'on n'a pas voté sur le 240. 240 не отпада. Можете ли да погледнете? Казаха ми, че ще отпадне, обаче трябва да проверим, казва председателката. Аз мисля, че е, аз смятам, че няма някакъв резултат до 119. Нека да проверим, казва председателката. Just a minute, we are checking. Секунда, само ще проверим. So it, it is correct. We, we should. We should vote or not? No. No. No. We sh- I'm told that we should. Казват ми, че не трябва да го гласуваме, защото изменение 79 е прието. Няма проблем. И колеги, сега окончателното гласуване. По електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 30 гласа за, 3 гласа против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Ружа. Отличен принос за доброто на потребителите в Европа. Благодаря ти. И трябва да гласуваме сега и един мандат, колеги. Господин Дейонг иска думата. Искате ли думата преди гласуването или след гласуването? Преди. Денис, заповядай. Благодаря ви. Единствената причина, поради която поисках думата, е, че вчера обсъждах с докладчика някои въпроси, включително и ОЕПМА и тяхното становище. Става дума за това, че никога не е имало истинско е, оценка на въздействието на това предложение върху малката и средна предприятие. Въпреки прекрасната работа на докладчика, все още може да има неясноти в някои отношения. Затова предлагам да не забавяме тристранните преговори. Ще гласувам за това, но успоредно с тристранните преговори смятам, че трябва да направим оценка на въздействието върху малките и средни предприятия, така че да отговорим на изразената от тях загриженост. Благодаря, Денис. Давам думата на докладчика Ружа. Мисля, че Денис ще съгласи, че сме, че сме подобрили текст, особено за малките и средни предприятия. Аз бях в контакта с, с много сдружения на потребителите, но също и на малките и средни предприятия. Независимо това, много ви благодаря за изключително сериозното ви сътрудничество по този документ, за вашия принос. Що се отнася до оценката на въздействието, искам да ви напомня, че проведохме редица проучвани. Имаше 650 страници оценка на въздействието, извършено от Европейската комисия. И също така ние възложихме два анализа на отдела по политика. Имаше задълбочен анализ на забраните за географско блокиране. Имаше също така отделно проучване за блокиран по географски принцип и това становище беше изготвено от един професор от университета в Флоренция, един бивш генерален адвокат на Съда на Европейския съюз. Разбира се, ако това няма да забави нашата работа и процедурата, нямам възражение, но също така сме получили много висока оценка от а, други парламентарни комисии. Да, разбира се, ако господин Дайонка изисква още една оценка на въздействието с оглед на малките и средни предприятия ще подкрепя това, стига това да не забави преговорите. Доколкото разбирам, вие сте съгласни, така че с това условие приемам вашето предложение. Колеги, аз не бих искала сега да започваме дебата по оценка на въздействието. Сега гласуваме за това да се даде мандат за преговори с съвета. Питам колеги, дали можем да преминем към гласуването или не? Съгласни ли сте, можем да преминем към гласуването? Вие по гласуването ли искате да се изкажете? Добре, но бързо. Като докладчик Сянка по това досие, аз мисля, че Денис е, наистина заслужава внимание и е, трябва с благосклонност да се отнесем към това предложение. Разбира се, това не отразява цялата част от трилога, но смятам, че при тези условия можем да подкрепим изцяло искането на Денис. Това показва прекрасното сътрудничество в нашата комисия. Благодаря ви. Така преминаваме към гласуването. Така, разбирам, че на нивото на координаторите ще бъде това решено и така електронно гласуване, за да се даде мандат за започване на тристранните преговори по това важно законодателство. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. А не ли? по оценката на въздействие. И аз бих искала. Моля, ние решихме, че това ще се решава на нивото на координаторите. Сега в момента сме в процедура на гласуване и това е важно гласуване. И така, 31 са за мандата, 2 са против, 1 се е въздържал. Ще имате възможност подробно да обсъдите това на заседанието на координатори. Това ще бъде в дневния ред. И не трябва. Извинете. Да, моля бързо, казва председателката. Благодаря много. Нека да бъдем в контакт във връзка с тристранните преговори. Ще ви информирам своевременно и редовно. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички колеги и на нашите прекрасни сътрудници и служители, като се започне с моя консултант, с нашия консултант на комисията Силвия, също така секретарията Биргит. Нека да продължим да работим в този дух, нашият вътрешен пазар да бъде отворен и за предприятията, търговските дружества, и за потребителите. Благодаря, Ружа, прекрасно свършена работа. И сега, колеги, преди да преминем към гласуване по бюджета, искам от сърце да приветствам нашите гости от Стокхолм, от моята политическа партия и така нека бързо да преминем към гласуването за бюджета за 2016-2020 е, година. Нашия докладчик е госпожа Таня Дайтън. Ще гласуваме по отделни бюджетни пиора. Но това е важно, защото става 77 за 020077. По цифровите умения за новосъздадените дружества Мария Грапини, кой е за, против, въздържали се, приема се. О, слава богу, няма нужда да чета бюджетните пюра. И така, проекта за бърза система за известяване. Денис Де Юнг, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се проекта за оценка на различията, за които се твърди, че съществуват в продуктите, продавани на различни пазари. Олга Захалова, кой е за, против, възражали се, приема се. Пилотен проект за инструменти за електронно обучение и предприемачество на лица с увредено зрение или незрящи. Ева Майдъл, кой е за, против, въздържали се, приема се проекта за прилагането на изискванията за достъпност към уеб. Дита Шаранцова, in favor. Дита Шаренцова е докладчик. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Пилотен проект за алгоритмичното съзнаване и съответната инициатива Лиса Яконсари приема се и последния проект е по е, наградата за европейски прототип за експериментален творчески подход и иновации. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И с това приключва нашата сложна дейност по гласуването днес. Благодаря ви, колеги, за това, че проявихте търпение към мен. Eh, Следващата точка от дневния ред е защита на авторското право в цифрови единен пазар. Катрин ще бъде председател. Дита, е Дита ще бъде председател. Okay, colleagues, so we will continue with our agenda. The next... И така, колеги, продължаваме с дневния ред. Продължаваме с въпроса за авторското право в контекста на цифровия единен пазар. Дам думата на докладчика Катрин Стайлер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, колеги. Преди всичко искам да благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на с становището за авторските права в контекста на цифровия един пазар. 508 изменения бяха внесени към крайния срок. Това не е изненадващо, защото проблемът с авторските права засяга много начини, по които е, живеят и работят потребителите, различните дружества. И Предлагат се редица и изменения в сферата на научно-изследователската дейност, опазването на културното наследство и също така се говори за правата на издателят на публикации в пресата. Говори се за член 13, 14, от 14 до 16 за справедливото възнаграждение на авторите-изпълнителите. Нашето заседание на докладчиците в Сянка ще се стои в среда следващата седмица и ще се постараем преди това да обобщим измененията, за да предложим компромисни изменения. Колеги, окончателното гласуване ще се проведе на 8 юни и с нетърпение, от, го, с нетърпение очаквам тази дата, въпреки че като е, депутат в Европейския парламент от Обединеното кралство, може ситуация да се промени с мен, но така ли че се надяваме, че ще можем да постигнем добър, балансиран, окончателен, компромисен текст. Благодаря. Започваме с докладчиците в сянка. Äh, Госпожо председател, в началото искам да кажа, че след изказването си трябва веднага да напусна залата и не мога да участвам в дискусията. Ще бъда кратък. Следващата седмица имаме среща на докладчиците в Сянка, където ще обсъдим всички тези неща. Интересно е да се види, че толкова много колеги са работили по този текст. Аз ще направя коментари съгласно членовете, които се поставят на дискусия. Първо по член 3, Text and Data Mining. Аз мисля, че това ограничение на авторското право наистина трябва да се концентрира само върху изследователските звена, ако текст Data Mining трябва да се използва за а, е, търговски цели, трябва да се изиска лиценз и това се отнася и за публично-частните партньорства. Член 11, може би най-спорният член, тук става дума за а, правото на защита на авторските произведения, ние смятаме, че трябва да поставим под закрила онези, които е, представят на пазара произведения на е, журналисти, също така да се защитават журналистите и е, Всъщност при правонарушения те са и увредените лица, така че аз наистина се застъпвам за това право на закрила на прес-издателствата. Става дума да се действа против нарушения в интернет, а именно да няма пълно доказателство по правната верига, а по-скоро тези лица да могат да предявяват претенции на база собствено увреждане. Аз мисля, че това право на защита не трябва да обхваща хайфайлингс. Това е в предложението на комисията, но и за извадки от текст. Това се отнася, когато те съдържат основната информация. Това са така наречените снепиц. Аз в това право на защита не виждам опасност за медийния плурализъм, а по-скоро добра възможност да се признаят особени права на издателите и на тяхната дейност, те да бъдат поставени в по-силна позиция и е, в крайна сметка да има едно по-добро балансирано равно търговско отношение с останалите големи играчи на този пазар. В крайна сметка това трябва да се ползва и от журналистите и е, смятам, че е по-добър шанс да имаме вместо повече е, журналистика, по-качествена журналистика. Член 11 става дума за закрила на права е, в онлайн услуги. Що се отнася до предлагащите услуги, те трябва да възприемат активна роля и не трябва да се изключва отговорността съгласно член 14 от директивата за електронната търговия, когато те заемат активна позиция, трябва да могат да сключват е, споразумения с носителите на правата и да е, могат да е, прилагат ефективни мерки, когато има нарушение на права. Също така и прилагане на ефективни техники. Разбира се, това трябва да се ограничи върху онези, които предоставят достъп, а не само съхраняват данни. По този начин ние запазваме чистите платформи, които извър... всъщност ние не защитаваме платформите, които извършват само съхраняване на данни. Е, например, за стартъпс трябва да има облегчения. Аз се опитах да представя дефиниция, че за тях трябва да се предвиди изключение, обаче ние бихме могли да обсъдим това на среща на докладчите в сянка. Това са моите коментари. Надявам се, че разбрахте, че при членове 11 и 13 по-скоро следвам предложението на комисията и ще е, защитя тази позиция на срещата на докладчиците в Сянка. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. Продължаваме с господин Далтън. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика за нейната работа. С нетърпение очаквам предстоящото заседание на докладчиците. Сянка имаме много изменения, така че много работа ни предстои. Ще спра на най-важните за групата на европейските консерватори аспекти. Първо, член 11. Аз внесох изменения за заличаване на тази разпоредба, както и много други колеги. Според мен всички знаят какво е моето мнение за правата на издателите на публикации. И смятам, че предложението на комисията в тази насока е много лошо и ще доведе до повече проблеми. Не виждам също така какви проблеми ще се решат с този текст. Определено е, че и самата линия, възприята от комисия, създава проблеми. Вече виждаме това в Германия, в Испания. В Испания законодателството много сериозно наказва издателят на публикации. Виждаме, че много сайтове се затварят и това също така неблагоприятно влияе върху възможността на гражданите да споделят в интернет новини нещо, което е всекидневна практика вече. Мисля си, че всички осъзнаваме, че има предизвикателството пред вестниците и списанията. Признаваме това, но не виждам как по този начин ще им се помогне. му обратното, само ще им се навреди. И според мен много е важно те да могат да се адаптират към цифровата промяна. Така че Моята позиция не се променя, що се отнася до издателите на публикации. И що се отнася до отговорността и също така разликата в стойността, съгласен съм с позицията на докладчика по член 13, първоначалното предложение на комисията – защото това не е съвместимо с идеята на вътрешния пазар. Не трябва също така предложението на комисията да остане в този му вид, защото то пречи на много дружества и само благоприятства вече действащите на пазара големи субекти. Също така се създава риск за свободата е, на потребителят в интернета това се отнася до много предложения, свързани с филтрирането и блокирането, разбира се. Трябва да гарантираме надлежно възнаграждение на титулярите на правата преизползваме в техните творби. Разбирам, че има конкретни проблеми, особено в звукозаписващата индустрия, но подхода на комисията е погрешен не само защото става дума за специфико технологична гледна точка, но самия пазар се променя и самите бизнес модели могат да не се впишат в категоризацията, предлагана от комисията. Така че трябва да мислим за онези, които умишлено накърняват авторските права. Трябва да обмислим варианти, но не съм съгласен с подхода на комисията. По текста за извличане на информация от данни смятам, че комисията върви в правилната посока, но съм внесъл изменения, за да се подобрят формулировките и да се подобри дефиницията на научно-изследователските организации. Трябва да подобрим дефиницията на титулярите на правата и трябва да им дадем възможност да контролират собствения си материал в няколко държави членки. Вече са предвидени някои изключения и те според мен работят доста добре. Така че мисля си, че трябва да се помисли за предлагането от комисията задължителни изключения. Трябва да помислим за някои изключения, които ни, ще ни позволят да се предвижим напред. И още няколко въпроса. Изключението за сферата на образованието. Мисля си, че има широка подкрепа за такива изключения, които подпомагат обучението и ученето през границите и подкрепям идеята на докладчика да се формулира този текст максимално ясно, но трябва също така да помислим за разрешителните, издаването им на национално ниво и обема работа свързан с това. Разбирам желанието на докладчика да се опрости дейността, като се защитават интересите на титулярите на правата, но тук има много въпросителни, например, правото на възражение от страна на титуляра на, хран... на правата и видяхме скорошното решение на съда на Европейския съюз в това отношение. Така че като цяло подкрепям подхода на докладчика. Смятам, че като цяло ние вече сме в добра позиция. Разбира се, трябва да работим много, за да можем да постигнем едно добро предложения и с нетърпение очаквам работата ми съвместно с докладчика и другите докладчици. Всяка благодаря. От името на Алде ще се изкажа аз, тъй като Кая не може да присъства, тъй като беше прехвърлена тази точка от дневния ред за днес. И искам да спра на някои основни въпроси по член 3, по извичана информация от текст и данни, ние смятаме, че правото да четеш е, е, трябва да се гарантира, трябва също така да се спрем на въпроса сигурността на интернет и особено базите данни, но това не трябва да пречи на достъпността. Също така трябва да мислим и за а, дейността, която е с нетърговска цел. Трябва да мислим също така за образователните учреждения. Тук трябва да отчетем необходимите уточнения, например, частните образователни институции, така че когато става дума за образование, трябва да говорим само за не комерциално образование, образование с не комерциална цел. Също така, когато говорим за сигурността на мрежите, трябва също така да отчитаме в кои държави членки се предлагат различни форми на обучение онлайн от образователните институции. Трябва също така да се отчете и това, че ще има и обсъждане от страна на обучаваните, така че не може да се възприема предлаганото от комисията ограничения. И Необходимо е да се мисли за предназначението и дали предлаганите мерки, предлагат законодателство, отговаря на целта. Също така не смятам, че предложението на комисията помага на издателите на новини му обратното, също така е необходимо да се подобри сега действащата практика, която често не е прозрачна за потребителите. За това предлагаме формулировка, която позволява да се гарантира това, че уведомленията много ясно посочват каква дейност не е разрешена в платформата и по какъв начин потребителите могат да опровергаят поместената там информация. Трябва да се отчете, че печалбите на дружествата са вътрешна информация, но ние смятаме, че е важно да се защитават основните права като свобода на изразяването. Смятаме, че в момента те не са достатъчно защитени. Това въжи и за авторските права. Трябва да се прави разграничаване между платформите, които пряко участват в съдържанието и платформи, които само позволяват на потребителите да качат в интернет съдържание и нямат знание или контрол върху това съдържание. Това изясняваме в нашите изменения. Също така смятаме, че не е в интерес на него да се сваля съдържание чрез филтри платформите, когато получат уведомление за неправомерно съдържание, трябва да имат възможност да свалят това съдържание и да включат споразумение. Възлагане на правна отговорност и финансова отговорност за платформите за поместване на неправомерно съдържание там, просто няма да постигнем нищо, само те ще блокират съдържание, използвайки филтри. Също така разглеждаме няколко изключения, включително и за съдържание, създадено от потребителите. Необходимо е сегашното законодателство да бъде приспособено така, че да отговаря на реалността на цифровата епоха. Също така трябва да обрем внимание на глобалната база данни, свързана с, с творческите дейности, за да се реши проблема с възнаграждението. Затова е необходима такава глобална база данни. Благодаря ви от мое име и от името на КС. Нетърпение очакваме продължаването на работата по това досие. И сега искам да попитам, има ли някой от ГУЕ, който би искал да се изкаже? Не. Джулия Реда от партията на зелените. Благодаря ви. Искам да благодаря отново на докладчика за прекрасния доклад. Аз внесох над 100 изменения, но това не означава, че има възражение срещу вашия доклад. Не, по-скоро смятам, че Европейската комисия трябва да бъде коригирана в много отношения, така че повечето от моите изменения подкрепят позицията на докладчика. Първо извличане на информация от данните. Много е важно да се чете, че когато някой се занимава с извличане на информация от текстове и данни, става дума за данни информация, свързани с огромно множество титуляри на права. И просто а, разходите по сделката при сключване на договори с тези титуляри на права са просто толкова високи, че блокират всякаква дейност. За това има дружества, които се занимават с подобно извличане на информация, но има също така и научно-изследователски организации, които се занимават с това. Тоест, ако ние въведем изключение, което позволява тази дейност само за научно-изследователски организации, това в неявна форма означава, че всички останали всъщност са предмет на забрана. За всички останали тази дейност са е предмет на забрана. Така че смятам, че това не трябва изобщо да се обхваща от правото в областта на авторското право, законодателство в областта на авторското право, защото става дума за извличана информация. Освен това, Европейският парламент отхвърли нееднократно тази идея и съм сигурна, че нашата комисия ще направи това. Има много изменения, които подкрепят идеята на че да се заличи този текст. В епохата на фалшивите новини не може да се прави нещо, което ще усложни още повече споделяне на истински новини в социалните мрежи. Защото в противен случай тези, които създават фалшиви новини, ще могат да достигнат до по-широка аудитория. Нещо, което е основната цел. Не може да се използват хиперлинкове без да се използват снипети. И дори самия код URL е включен в члена на а, включен в а, този член, а, предлаган от комисията, нещо, което прави абсолютно нещата невъзможни на практика подобна разпоредба вече създаде огромни проблеми в Германия и Испания и създава сериозна заплаха за основните права. Също по член 13 мисли си, че докладчика предлага подобряване на първоначалния текст, но се съмнявам дали изобщо ни трябва тази разпоредба. Лично аз смятам, че трябва да я превърнем в гаранция за правата на потребителите. Има много случаи, когато абсолютно се пренебрегват интересите на потребителите при изключване на договори между а, платформите и нези, които качват съдържание. Така че внесох изменения в това отношение. Също така организирах се изяви по тази тематика. Например, имаше една изява за нововъзникващите предприятия, например едно такова дружество, SoundCloud, каза, че въпреки, че те имат разрешителни да работят в, с звукозаписващата индустрия, те казаха, че ако това законодателство бъде прието, те няма да могат да работят. Комисар Ансип каза, че не смята, че това предложение влиза в противоречие с комисия с директивата за електронната търговия. И аз мисля, че това е изненадващо, защото Кладче като основно се стреми да избегне противоречие с директивата за електронната търговия, така че се придържам към мнението на много водещи специалисти в областта на авторското право, които смятат, че това предложение създава общо задължение за наблюдение. Това се потвърждава и от изследователската служба на Европейския парламент Съдът на Европейския съюз също така посочи, че подобно общо изискване накърнява основните права. Ако разгледаме целта на член 13, трябва да отчетем реалните тенденции и промени в звукозаписващата индустрия, която започна да се развива по-добре наскоро – и ни трябва да отчетем, че потребителите са готови да плащат, ако имат привлекателни предложения. Също така трябва да гарантираме това, че платените от потребителя средства стигат до изпълнителя, до творците, а не остават само в платформите и в други посредници. Затова е необходимо да се гарантира по-добър контрол за творците следят това как се борави с парите, които им се полагат. Също така важно е да се гарантира и това, че изключението за образователните институции да не бъде изменяно от отделни разрешителни и още нещо, което е много важно за нашата комисия – свободата на панорамата и съдържанието създадено от потребители. Също така за нас е много важен въпрос за оперативната съвместимост. И имаме проблем, когато потребители, които законно съобразно са закупили съдържание, не могат да го ползват. Затова е важно да се помисли за изключенията, дали могат да се ползват на практика или не. Колега, нека да ви напомня, че имаме само 20 минути, а предстои още една точка от дневния ред, затова ви моля да бъдете по-кратки. Някой от СПД иска ли да каже нещо? Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаещи. Естествено ще дам думата на комисията за изказване. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Внимателно разгледахме проекто доклада на госпожа Стайлар. Разгледахме и различните изменения, внесени от е, докладчиците в Сянка и от други членове на вашата комисия. Много различни виждания имате и те демонстрират колко е сложен въпроса. Смятаме, че имаме пресечни точки с докладчика, но имаме и някои много сериозни притеснения относно внесените изменения. Например, във връзка с публикациите в пресата и по отношение на несъответствието на стойността. Точно в тази връзка трябва да кажа, че ще се подкопаят някои от основните цели, а именно справедливото разпределение на приходите от авторски права по веригата. Комисията е готова да разговаря Можем да проявим откритост по някои въпроси, например по отношение на изключенията. Можем да разговаряме с вас. Искаме обаче директивата да бъде достатъчно амбициозна и да изпълни целите на реформата. Няколко думи относно публикациите в пресата и несъответствието на стойността. Новото право на издателите ще укрепи тяхната позиция, когато те преговарят с онлайн разпространителите относно съдържанието. Ще има по-ефикасно монетизиране на техните права. Няма да се окаже негативно въздействие върху начина по който потребителите споделят хиперлинкове в интернет по настоящем. Ако се постави ударението само върху изпълнението, обаче няма да можем да гарантираме, че оставането на пазара на онези, които публикуват в пресата, ще просъществува. Искаме да има качествена журналистика, искаме тя да получава съответното възнаграждение. Не забравяйте, например, разходите на онези, които публикуват за утвърждаване. Тези разходи трябва да бъдат защитени по някакъв начин. Ние смятаме, че носителите на права трябва да бъдат е, достатъчно добре защитени, когато става дума за съдържание разпространявано в интернет. Освен това, носителите на права трябва да могат да възразяват е, спрямо съдържание, на което те са притежатели, е, съдържание, което се разпространява без те да са дали своето съгласие, например. Смятаме, че може да се очаква от пазарите в крайна сметка да поемат своята отговорност. Аз не съм съгласен с Юлия Реда, що се отнася до несъответствието с търговията, с директивата за електронната търговия. Точно обратното, директивата дава възможност на държавите членки да налагат задължения в рамките на информационното общество. Директивата би следвало да се прилага за всички големи платформи за споделяне на съдържание. Притесняваме се, че някои от измененията, които се предлагат, могат да намалят ефикасността на предложенията, например ограничението само за платформи, които са сключили споразумения с носителите на права и които не се покриват по силата на член 14 от директивата за електронната търговия. По този начин биха се подкопали целите на предложението. Що се отнася до изключенията, ние сме готови да водим разговор. Много е важно да се гарантира обаче, че предложените промени не пречат на равновесието между необходимостта да се използва съдържание, защитено по силата на авторското право за, за, на, на, за целите на, на културата, например, и от друга страна защитата на носителите на правата. Би следвало да се преценят и ползите за потребителите и въздействието върху функционирането на лицензионните споразумения и пазарите, свързани с тях. Благодаря. Катрин, искате ли да кажете нещо? Добре, е, че чухме различни позиции, казва госпожа Стайлър. Ще очаквам бъдещите ни разговори и е, размяна на позиции. Надявам се, че ще може в дух на сътрудничество да намерим е, точното равновесие. Мисля, че този доклад, това законодателство е изключително важно. Благодаря. Благодаря ти, Катрин. Веднага преминаваме към следващата точка, последната точка за тази сутрин. Това е, е становището относно органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Докладчик е Иван Штефанец. Благодаря, госпожо председател. Говорим за нещо много важно. Говорим за органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или ОРС. Настоящото предложение е част от така наречения телекомуникационен пакет. Що се отнася до този орган, аз мятам, че настоящата структура функционира достатъчно добре и тя дава възможност да се използва националния предобит опит е, на европейско ниво. Основната цел на този доклад е е, регулаторния борд или борда на регулаторите да стане независим орган, той не би трябвало да се превръща в е, пълноправна европейска агенция. ОРС не трябва да се подлага на въздействие от страна на комисията с цел да се наруши съществуващия институционален баланс. По силата на настоящото предложение на комисията има роля за Европейския парламент при номинирането на директор е, на ОРС. Е Аз мисля, че ролята на Европейския парламент трябва да се запази. Съществуващата двустепенна е, структура ОРС от една страна и съвета на ОРС от друга страна може да гарантира равновесието между националните регулатори и самия ОРС. Нека да почетая, освен това, че комисията предлага редица подобрения, например, разширяването на правомощията на БЕРЕК или ОРС, що се отнася до регулацията. Ние смятаме, че цялостната цел трябва да бъде съществуването на една структура, която наистина да функционира. Аз съм готов да разговарям с различните заинтересовани страни. Готов съм да разговарям с докладчиците в сянка. Това законодателство е важно. Благодаря Иван от името на социалистите и демократи Никола Данти. Благодаря, господин Госпожо председател, е, това всъщност е най-всеобхватната реформа, която искаме да проведем, за да имаме по-европейски телекомуникационен пазар. И Предложението на Европейската комисия естествено трябва да може да се промени леко, поради което ние внесохме и нашите предложения за изменение. Важно е да се запази и гарантира независимостта за европейските регулаторни органи за електронна комуникация, защото е, всъщност е, този орган трябва да може да действа свободно. Е, след е, като имаме такава е, двустепенна структура, смятам, че е важно да се промени правосубектността на ГЕРЕК. Важно е всъщност е, какво ще бъде новото управление на този орган. Комисията има важна координираща роля за националните органи за регулация чрез органа на европейските регулатори. Имам предвид е, най-вече процедурата, която се отнася за тях. Мерките или по-скоро процедурата за избор на генерален директор се определя от самата комисия. Измененията от другите политически групи показват колко важна е независимостта на ОРС от всички. Аз съм убеден, че тук е, имаме възможност да създадем яснота е, чрез действията на Европейския парламент и че чрез представяне на съвсем ясно становище. Много важно е да се определи точно структурата на ОЕРС, е, какво зависи от националните звена, какво трябва да се провежда на европейско равнище. Може би това е труден проблем, но естествено ние ще се опитаме да постигнем компромис. Искам да изкажа благодарност на докладчика, на докладчиците в Сянка за извършената от тях работа по това досие, защото компромисите според мен вървят в добра посока, както що се отнася отнася до управлението, така и до новата роля на ОЕРС. Аз по всяко време съм готов за конструктивна дискусия. Ако наистина ние искаме да имаме европейски орган, който да функционира добре, това е възможно само чрез хомогенен европейски пазар в сферата на електронните съобщения и една единствена агенция вместо тази двустепенна структура. Смятам, че това е много добър опит да се е, обединят регулаторите на европейско равнище, за да могат да действат по-кохерентно и по съгласуван Благодаря от името на екара Ема Макларкин. Благодаря, госпожо председател. Както казахме, когато за първи път разговаряхме по становището, ние приветстваме усилията на докладчика, подкрепяме общия тон на становището и вярваме, че водещата комисия ще вземе предвид становището. Основният въпрос тук, това, което е заложено на карта, е институционалната структура. Разбираме, че трябва да се изпълни по-добре общностното законодателство. ОРС е организация с много важна цел – и организацията върши своята работа в продължение на много години. Комисията по време на своята предишна оценка заключи, че ОРС върши своята работа както трябва. Естествено, че може да има подобрения, но ЕКР не е съгласна с предложението на комисията ОРС да се превърне в Европейска агенция. Ние смятаме, че по този начин ще се загърби важната работа, която се върши от националните регулаторни органи те гарантират, че се използват най-добрите практики. Освен това, би следвало да се гарантират отделните пазари, на които действат НРО. Тези наши позиции ще бъдат отразени в изменения. Ние разговаряме с вас по темата, ще продължим да разговаряме в рамките на срещите на докладчиците. Има много стъпки, които могат да се предприемат, за да подобрим функционирането на ОРС и няма да има нужда от чак толкова ресурси, имам предвид в сравнение с създаването на една нова европейска агенция. Ще продължим да разговаряме, както вече казах. Смятаме, че сме на правилния път и да се надяваме, че ще внесем необходимите подобрения, точните подобрения в функционирането на ОРС. Благодаря от името на Кая няколко думи и за измененията на АЛДЕ. Измененията на нашата група са насочени към това ОРС да стане по-ценна за всички заинтересовани страни. Не смятаме, че ОРС трябва да бъде форум само за разговори. Той трябва да допринесе за сближаването на позициите на ЕРО и на, на функциониращите пазари на далеко съобщителни услуги. Ние смятаме, че би следвало да има единно прилагане на европейското законодателство. Това е и една от задачите, която възлагаме на ОРС. ОРС трябва да има възможност да взема задължителни по своя характер решения тогава, когато има липса на последователност, която пък вреди на единния пазар. Или има сериозни разминавания по отношение на прилагането на европейското законодателство, подобно това, което бяхме в рамките на прилагането на ГДПР, този известен текст. Кая иска ОРС да бъде по-активна, да организира форуми за сътрудничество между националните регулатори тогава, когато има конфликт, тогава, когато има спорове, тогава, когато има възможност за форуми, открити форуми, които са от полза за Европа. Кая е внесла изменения в тази връзка. И накрая, но не и на последно място по значение, технологиите могат да улеснят значително обмена на информация между националните регулаторни органи. Цитирам сега, ОРС и националните регулаторни органи е, трябва да избягват дублирането на усилията, що се отнася до дружества, които действат в трансграничен плането. Защо Кая препоръчва да се създаде нещо като модел на едно гише, на който или на което да се а, обменя информация за най-добри практики? Благодаря. Кая естествено ще продължи да работи с вас за, да ми, за намирането на добри решения. Някой от Обединената левица няма, от Зелените няма, от СПД, от е ЕНФ? Няма някой друг иска ли да се изкаже? Няма. Комисията, естествено, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да направя няколко коментара по проекта на становище и по казаното тук в залата. Важно е да разгледаме цялостната картина. Не да говорим само за структурата на ОРС. Естествено, структурата е важна, но тя служи на една по-важна цел, а именно ОРС трябва да работи ефективно, за да допринася за по-ефективния и ефикасен вътрешен пазар в областта на далеко съобщенията. Отбелязах си, че като цяло вие смятате, че ОРС ще играе все по-важна роля, що се отнася до прилагането на рамката на бъдещето. И смятате, че задачите на ОРС трябва да бъдат разширени. Това е добра отправна точка. Съответно, трябва да се запитаме дали организационната структура дава възможност на ОРС да изпълняват тези задачи. Когато ние направихме своето предложение, стъпихме на оценка, която показа, че структурата на ОРС не отговаря на целите. ОРС естествено дава своя принос за прилагането на съществуващата рамка, но през последните години ставаме свидетели на една тенденция по силата на която ОРС има все по-важни задачи, например свързани с роуминга или мрежовата неутралност. И сега тези задачи предлага се да бъдат разширени допълнително. Ако погледнем организационната структура, тази двустепенна структура, която съществува в момента, тя е много сложна, така че има възможност да се направят подобрения. Това е нещо важно. На второ място, място би следвало да преценим дали съществуващата структура отговаря на целта да направим ОРС един европейски играч. Естествено, ОРС ще стъпва на опита на националните регулаторни органи. Комисията не успорва тази идея. Но ОРС може да развие една паневропейска визия. И точно тя липсва в момента. Затова ние смятаме, че ако наистина очакваме от ОРС да е, даде своя значим принос, трябва да променим и неговата структура. В миналото сме чували, че предложението на комисията ще подкопае независимостта на ОРС. Има изменения, насочени към ролята на комисията, управителния съвет, правото на гласуване и ролята на комисията, що се отнася до избирането на изпълнителния директор. Нека да спомена, че отправната точка за комисията беше общия подход, за който се договориха трите институции. Ние нямахме друг избор в тази връзка. Обеден съм, че има начин да се гарантира, че независимостта на ОРС няма да се подкопае. Аз съм убеден в това и комисията е готова да води конструктивни разговори. Готови сме да разговаряме и относно процедурата за номиниране на изпълнителен директор. Нека да подчертая още веднъж, че нашата отправна точка беше общия подход. Уверени сме, че можем да намерим компромис. И последното нещо, което искам да спомена, тези два проблема могат да намерят своето решение и не би следвало да ни попречат да търсим начини да стане ОРС по-ефикасна. Същото въжи и за по-добрата структура на ОРС за следващите 10-15 години. Благодаря. Иван, искаш ли да кажеш нещо? Не, не искаш да кажеш нищо. Ами така приключваме сутрешното ни заседание. Благодаря на всички. Приятен обяд. Ще се видим след обед.